както и за опазването на околната среда. По този начин по-ефективно ще се използват безценните ресурси, а това е добре. Председателят, благодаря ви, господин Каланан. Колеги, приключваме с този дебат. Днес в 12 часа ще се проведе гласуването. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин Канчан. Правата на пътниците използващи автобусен транспорт, бих искал да приветствам госпожа Гери и комисар Калас. Веднага давам думата на господин Канчан за 4 минути. Прего, сеньор. Грасия, президенте. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, преговорите, които водих първо от мое име и после по процедурата по помиряване. Нека да припомня, че това е първата процедура по помиряване с помощта на заместник-председателя госпожа Краца Цаброполо и господин Брайан Симпсън. Те бяха много по-трудни, отколкото очаквах. Защото 17 милиона пасажери на автобусния транспорт в Европа ще имат по-големи права. Тоест тези права до момента бяха несъществуващи в сравнение с правата на пътниците в другите видове транспорт. И целите, които си поставихме при тези преговори, по които се проведаха през три председателства на съвеса, бяха следните. Искахме законодателство, което да, в което да няма дискриминация към всички е, услуги от градски и междуградски автобусен транспорт. Там работят много малки и средни е, предприятия за превоз и не, не смятахме, че трябва да им налагаме твърде големи, голямо бреме. Но от друга страна не искахме е, да бъдат пренебрегвани пасажирите, пътниците. Те трябваше да имат някакви минимални нива на гаранции. Като се има предвид колко неотстъпен беше съвета в позициите си, ние търсихме и пълни права за хората с увреждания, а и за по-възрастните пътници, за които автобусният транспорт ще бъде от ключово значение. Много труден бе компромис. И много се радваме, че е, успяхме да постигнем нещо и при преговорите и в процедурата на помиряване. Извинете, може ли да намалите малко, казва председателя. Говорите твърде бързо, преводачите не могат да ви следват. Основните проблеми, с които се сблъскахме при помирителната процедура, беше обсега на законодателството – защото става дума за всички обикновени автобусни, градски и междуградски услуги. Над 250, които обслужват маршрут на 2200, над 250 км. Но дори е, линиите да са на по-къси е, разстояния, пътниците имат право на информация, на съответно обучение на е, шофьорите, на компенсации и така нататък. В законодателството е, не се предвижда комп... компенсации при забавяне на услуги, а при жалби сега вече задължаваме съответните предприятия да имат механизъм за разглеждане на тези жалби и да има отговор в съответно е, срок от 3 месеца от получаване на жалбата. Страните членки трябва да създадат нова организация или да засилят съществуващата такава, която да отговаря за прилагането на този загон. Ще има дерогации за 4 години кой, е, период, който може да бъде удължен само веднъж. Като страната, която се възползва от тези дерогации, трябва да уведоми за това комисията. Също така се търси една единствена организация, която ще отговаря за това да бъде предоставена съответната информация за пасажирите. Смятам, че резултатът е достатъчно балансиран и че изхода от преговорите е добър. Благодаря на господин Кансян. Сега давам думата на госпожа Геори, която ще се изкаже от името на съвет. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, и за мен е чест да участвам в този дебат е, за предложението е, за регламент за правата на пътниците в областта на автобусния превоз. Е, много се радвам, е, че е, стигаме до тази тема. Искам да благодаря на Европейския парламент за сътрудничеството и за духа на компромис, който ни позволи да постигнем съгласие в помирителната комисия в полза на пътниците, ползващи автобусен транспорт и особено за защита на пътниците с увреждания. Не винаги ни беше лесно в тези дискусии, но винаги сме работили конструктивно и сме търсили компромиса. В крайна сметка бе постигнат компромис на помирителната комисия и ако предложението се приеме днес, това също ще изисква компромис между политическите групи. Искам да благодаря на всички, които работиха под този доклад, и е, особено на госпожа Краца Гаралполо, господин Брайан Симпсън, председател на комисията по транспорта, докладчика, господин Канчан и докладчиците в Сянка. Всички те заедно доведоха законодателния процес до успешен край. Искам да благодаря и на комисаря Калър, Калас е, и на неговия екип, както и на секретарията на парламента. Всички те участваха активно в работата по този въпрос. Искам да благодаря на Белгийското председателство за това, че осигури необходимата подкрепа в съвета за Комисията по помирение. Смятам, че текста, който бе постигнат като резултат от работата на помирителната комисия, представлява добре правата на пътниците и интересите на превозвачите, повечето от които са малки и средни предприятия. Според съвета, целта на този регламент е, е да гарантира правата на пътниците, които ползват автобусен транспорт е, с маршрути по-дълги от 250 км, като има и изисквания, които се прилагат независимо от е, разстоянието. В разговорите между трите институции успяхме да намерим взаимно приемливи решения по множество важни въпроси, именно приложното поле, правата на пътниците при отмяна или забавене, е, компенсациите и помощта при инциденти, прехода към новите правила и правата на пътниците с увреждания и пътниците с затруднения в придвижването. Господин комисар, уважаеми господа депутати, на 30 януари 2011 година е, съветът одобри законодателния акт. Той ще бъде подписан утре и ще бъде публикуван през март. И накрая нека да благодаря на господин Кънчан за отлично свършената работа. Действително работихте отлично. Благодаря, господин председател. Благодаря. Комисар Калас, има думата. Заповядайте. Господин председател, уважаеми господин Канчан, госпожа Диори, представител на съвета, Уважаеми депутати, законодателното предложение за правата на пътниците при автобусен превоз е резултат от един сложен процес, включително и помирителна процедура, дълги преговори през нощта в помирителния комитет. Но постигнахме пробив и компромис след над две години преговори. Бих искал от сърце да ви благодаря за това, че постигнахме този успех. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Краца за нейното умело ръководство, господин Симпсън, господин Данчан, докладчика и разбира се, трябва да споменаме Белгийското председателство. Благодарен съм на парламента, защото той винаги се е стремял максимално да защити пътниците. След одобрението на съвета на 31 януари ви приканих да приемете този регламент предложението за правата на пътниците при автобусен превоз в момента финализира защитата на пътниците и гарантира това, че пътниците при автобусен превоз ще имат същите права, каквито имат и при други видове транспорт, когато пътуват в рамките на Европейския съюз. Задават се мерки, гарантиращи основните права на пътниците при автобусен превоз. Разбира се, както вече каза господин Канчан, имаше трудни моменти, които бяха се появили вече на края на преговорите и някой казва, че 250 км е прекалено голям показател и че трябва да бъдат защитени пътниците, които ползват и междуградски и регионален транспорт. Някои казаха, че ще нараснат разходите, особено за малките превозвачи. Аз смятам, че становището представлява балансиран компромис. Не трябва да забравяме, че основните права се отнася до всички видове услуги и се отнася до неуязвимите пътници. От друга страна, не трябва да забравим за това, че потенциалните разходи за отрасъла трябва да бъдат сведени до минимум. Компромисът като цяло е реален напредък за имиджа на отрасъла и за защита на правата на пътниците. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще изслушаме представителя на политическите групи, господин Горош, от името на НП. Благодаря, господин председател. Господин комисар, госпожо министър, колеги, искам да благодаря за вашата работа, особено на господин Каншан, защото задачата не беше лека. Но резултата е добър. В един компромис винаги има добри и лоши страни. Някои смятат, че е прекалено щедър, други, че не е достатъчно. Не постигнахме пълно съгласие с съвета, но все пак искаме да им благодарим за това, че в край на краищата постигнахме съгласие. Страните, разбира се, са е, засегнати от това. Три не са. Лю, Люксембург е, за извънградски транспорт, да, е, други две страни не. Създават се стандарти за е, обществени търгове за предоставяне на тези услуги, които обикновено се управляват на местно ниво. Ние ще застанем зад е, предложението, защото то дава, допълва правата на пътниците е, за другите видове транспорт. И се надяваме, че в един момент всички тези права на пътниците ще бъдат обединени в един пакет от законодателство – и това ще бъде от полза на обикновените хора, а не на адвокатите. Защото много често ние не можем да обясним на гражданите какви са им правата. Отново благодаря за отличното сътрудничество и се надявам, че предложението ще се радва на добро мнозинство в залата. Бран Симпсон. Благодаря, господин председател. Нека и аз да изразя своите благодарности и благодарностите на групата на социалистите и демократите за господин Канчан, който положи много усилия по една сложна тема. Има два въпроса, които човек веднага си задава, когато а, а, разгледа споразумението Първи въпрос – идеално ли е той? Втори въпрос – придвижваме ли се напред? От парламентарна гледна точка отговор на първия въпрос е, – идеално ли е? е не. Не е идеално това споразумение. Имаше неща, кои, от които парламента трябваше да се откаже, особено по приложното поле, където бихме искали разстоянието, за което въжи регламента, да е по-малко. Но по отношение на втория въпрос, придвижваме ли се напред, отговорът е да, защото вече имаме подобни правила за автобусите, като онези, които се прилагат при другите типове транспорт. Така също се придвижваме напред и по ангажимента си да подобрим достъпа до автобусите на хората с ограничения в подвижността и хората с увреждания. Искам да се занимая с един по-конкретен е, въпрос тук, а именно изискването служителите да бъдат обучени, е, е, за да помагат на хора с увреждания и с затруднения при придвижването, за да може тези хора действително да имат достъп до автобусите. Знам, че има една възможност за дерогация а, има възможност държавите членки да отложат прилагането на това изискване с 5 години, но силно се надявам те да не се възползват от тази възможност. Надявам се, че изискванията ще бъдат приложени възможно най-бързо, за да имаме изисквания във всички области на транспорта. И действително това е крачка напред и подкрепяме, смятам, че парламента трябва да подкрепи споразумението постигнато от господин Канчен в помирителната комисия. Благодаря. Госпожа Майснер от името на Алде има думата. Микрофонът на оратора не е включен. Мисля, че преминахме през един дълъг процес на преговори и че битката вече е приключена, нещо, което е положително. Има и други положителни аспекти. Първо, защитени с основните права на лицата с увреждания. Дава се право на информация, което също е положително. Както и, че нивото на обещетения е поносимо за малките оператори. Имаше вероятност да не постигнем съгласие при помирителната процедура – но остават някои неща, които трябва да разгледаме. Решението не е на европейско ниво. Ние в Европа вярваме в свободно движение на хора, стоки, услуги и капитал. Обаче три страни не са обхванати от това предложение. Така че въпросът за придружаване на лица с увреждане и намалена мобилност продължава да бъде решен незадоволително. Също така форс-мажорните обстоятелства не са достатъчно добре отразени. Лошо е също така, че не се предлагат обещетения за по-кратки пътувания – Затова ние ще се въздържим, тъй като смятаме, че има и много недостатъци, независимо от положителните аспекти. Госпожа Лихтенбергер от името на Зелените. Благодаря. Тъй като тук говорим за регламента, а не само за конвенцията, мисля, че не сме взели предвид правата на хората с увреждания, така че да изпълним изискванията на конвенцията, която ги засяга. Има конкретни изисквания и стандарти. Познавам много добре е, положението в тази област, за съжаление, и знам, че много често фразата където това е възможно е, дава отлична възможност на операторите да заявят, ами това не е възможно. Така че съм разочарована тук, разочарована съм и от ограниченията върху форматите, в които се предоставя информация за пътуванията на автобусите. Мисля, че и там имаме разводняване на текста и на практика пътниците не знаят къде могат да търсят информация. Има и други изи, недостатъци в този текст. Господин Канчан действително работи възможно най-добре. бори се с всички сили, но съветът бе твърд и непреклонен и резултатите не са задоволителни. Освен това имаме е, изискване за 250 км като ограничение. Много лесно е обаче за операторите да разделят пътуванията на две, така че където има по-дълго пътуване, то просто да се накъса на няколко етапа, които да попаднат под 250 км. Също така е, не бе. Е, не, извинете, едно положително развитие тук е въвеждането на Центъра за арбитраж, както изискванията за обучението на служителите и е, за предоставянето на информация, но мисля, че можем да постигнем повече за потребителите. Господин Циле има думата. Бих искал да се присъединя към поздравленията и да поздравя всички, които допринесоха за компромиса. Най-вече благодарности към докладчика. Мисля, че той успя от името на парламента да намери правилния подход, който доведе до компромис. С това законодателство ние по принцип успяхме да защитим правата на пътниците при всички видове превоз – но все пак остава различно нивото на защита при различни видове превози. Остава различно нивото на обещетение при отмяна на услугата. Това може да обърка потребителите, но така или иначе направена е важна стъпка напред. Защитават се реално правата на пътниците. Ние видяхме, че автобусните превози са най-сложна сфера от тази гледна точка. Радвам се, че са защитени правата на лица с увреждания и с намалена подвижност. Надявам се, че тези права ще бъдат защитени и при по-кратки разстояния, по-кратки от 250 км. Съгласен съм с необходимостта от обучение – и не съм съгласен с дерогациите за някои държави членки. Благодаря. Господин Кохличек за Обединената левица. Заповядайте, господин Количек. Е Благодаря, господин председател, колеги. Правата на пътниците се обсъждат тук в парламента нееднократно. Но мисля, че ще има и проблеми. Примерно за страховката. Това ще представлява голям интерес за съответните компании и е, ще се дигне цената на транспорта. Ние се опитахме да подобрим, да изменим много основни моменти от е, законодателството. Това не е нищо ново. И искам да благодаря на госпожа Роди, на госпожа Краца, който е заместник председател, господин Симсън, председателя на Комисията за транспорт и докладчика, които постигнаха много разумен компромис. Положителните елементи. Дефиницията на дъл... дългият... дългите предвиждания на 250 км. Второ, подобряването на положението на хората с увреждания и намалена мобилност. Трето, компенсациите и възможността за помощ при инциденти. Мисля, че тук искам да кажа, че се предвижда и когато има повреда на автомобилите да има обещетение но не е достатъчно ясна тази разпоредба и трябва да се специфицира една горна граница. А също е много добре, че ще има добра информация за пътниците и приветствам факта, че се скъсява преходния период на 4 години, макар че не съм доволен от това, че може да се подновява този период веднъж. Смятам, че няма да има проблеми за изпълняването на тези разпоредби за пътници, които пътуват за над 250 км. А, също така мисля, че трябва да се търси и е, по някакъв начин да се отрази разликата в е, курсовете на обмяна на валутата спрямо еврото, когато се фиксират суми. Във всички случаи смятам, че законодателството е една положителна стъпка и го подкрепя. Благодаря, че се придържахте и към времето. Сега господин Имбрасас. Уважаеми колеги, радвам се, че дългите преговори доведоха до един балансиран компромис – Защитени са правата на пътниците, без да се възлага ненужна тежест на плещите на малките и средни предприятия, т.е. превозвачите. Като отчетем постоянното нарастване на тези превози, важно е да има защита на пътниците на ниво на Европейския съюз – по този начин се гарантира равнопоставеност на превозвачи от различните държави, членки и от различни сектори транспорт. Регламентът изрично посочва правото на пътниците на обещетение в случай на смърт, включително разходи за погребение, включително и, а също така, извинете, и обещетения при телесна повреда и загуба на багаж. Също така пътниците имат право на помощ, като предоставяне на храна, предоставяне първа помощ и други. Ако услугата се забавя на повече от 2 часа и половина, 50% от стоеността на билета се възстановяват на пътниците. Регламентът също предвижда предоставяне на помощ за лица с увреждания и намалена мобилност. Това е добър компромис. Господин Овермая, независим. Благодаря, господин, госпожо председател. Засилването на правата в е, автобусния транспорт е много желана мярка, но има някои преувеличени моменти имат право на две нощи в хотел, ако има голямо закъснение, но сега в пътния транспорт се случват ситуации, върху които превозвачите нямат контрол. Примерно задръствания, проблеми с времето и така нататък. Така че не е справедливо да се налага на фирмите превозвачи да плащат в подобни случаи. В Австрия, например, железниците имат отговорност за закъсненията на влакове, които се правят в Германия. Това не е нормално и не искаме да се повтаря тази ситуация. Сега първо, индивидуални изказвания. Господин Кох, една минута. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, приветствам резултатът от помирителната процедура. Този регламент означава, че ще има сравними нива на защита на пътниците при автобусен превоз – сравними с тези при други видове превоз, особено що се отнася до лица с увреждани и с намалена подвижност. От Чита се и това, че основните оператори в този сектор са малките и средни предприятия. В момента успяхме да преодолеем натиска за по-крайни решения и да осигурим решение в интерес на потребителите, най-вече лицата с намалена подвижност и с увреждания. Има още нещо, което прави това решение особено важно от гледна точка на социалната интеграция. Грация, президенте. Ринграция Госпожа на две минути. Благодаря. И аз благодаря на докладчика за ангажимента му за постигане на този труден компромис. Сега пътниците в автобусния транспорт се радват на същите права, както и другите видове транспорт. И е, регламента се отнася до всички национални и трансгранични автобусни услуги за предвижване над 250 км а също така и за пътниците, които използват по-кратки е, отсечки. Предвижда се и права за лицата с увреждания, компенсации при случай на повреждане на инвалидните колечки или, колички или багажа. Също има компенсации в случай на катастрофа, причинила смърт, при загуба или повреждане на багажа при инциденти. Също при отмяна на услугата или забавяне, превозвачите имат задължения да осигурят альтернативен маршрут или да компенсират пътниците. също е, трябва да се осигури възможността да се осигуряват връзки между автобусния транспорт и железопътния транспорт, например. И да предвижда се да има максимално ниво на обслужване при инциденти. Това е добре. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, Благодарности към господин Канчан за прекрасно свършената работа. Той успя да постигне съгласие след сложни преговори. Беше направен напредък, напредък що се отнася до обещетение за пътниците и защитата на правата на пътниците в случай на забавяне или отмяна. И правата на лица с увреждане или малена подвижност. Обаче дефиницията на приложното поле, а именно разстояние от 250 км нагоре, означава, че извън приложното поле остават три държави. Според нас това не е достатъчно. Ние признаваме, че има напредък в сравнение с първоначалното предложение, но смятаме, поради недостатъците на компромиса, да се въздържим при гласуването. Господин Чернецки, заповядайте за една минута. Благодаря, господин председател. Бързо позитивен сигнал для pasażerów. Днес Европейският парламент изпраща много положителен сигнал до всички пътници и до всички данакоплаци и до нашите избиратели до всички, които ползват автобуси, включително и хората с увреждания или хората, с, които са затруднени в е, придвижването. Точно такива решения трябва да се вземат в Европейския парламент. Това са хората, които ни плащат заплатите. За тях трябва да се грижим. Е, има оплаквания, че за, че проектът можеше да е още по-добър, но все пак той е добра стъпка в правилната посока. Прави Европейския съюз по-човешки, по-обърнат към гражданите, а, а не а, към политиците. Евро... Съюз, който се грижи за обикновените хора. Благодаря на докладчика господин Канчан. Колегата Розбах има думата за една минута. Момент. Пушаше. Благодаря, госпожо председател. Пътниците на дълги разстояния, разбира се, трябва да имат същите права, каквито и имат и пътниците, които използват ЖП превози, когато има забавяне или отмяна. Но имам и някои критични бележки. Хората с намалена подвижност се сблъскват с големи проблеми, защото те не могат да използват автобусен превоз. За това е необходимо да бъдат предложени нови проекти, да има ново проектиране на самите автобуси. Също така, що се отнася до цената на билетите, обикновено тези цени са много конкурентни в сравнение с цените за самолети или влакове. А сега поради новите разпоредби малките и средни предприятия ще пострадат значително поради увеличаването на цените на билетите. Господин Брах, благодаря. Искам да поздравя всички, особено докладчика, за неговите усилия при това дълго и трудно изработване на компромиса. Някои неща бяха постигнати, но има и моменти на разочарование. Много има сложни моменти, разбира се. Постигнахме компромис и по този начин осигуряваме права на пътниците във всички видове транспорт. Следващата стъпка е на рамкова програма за правата на пътниците във всички видове транспорт, като общо, защото това е много важно за репутацията на Европейския съюз в лицето на гражданите. Трябва да има и кохерентност между различните видове е, законодателство в транспорта, защото в момента има различни права за пътниците в различните видове транспорт. Освен това не трябва да търсиме права под най-малкия общ знаменател, а да сме по-амбициозни. Сега господин Алкадури. Eh, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря на всички, особено на докладчика, за положените усилия, както и на докладчиците в Сянка и на господин Симсен и въобще на всички, които допринесоха за постигнатия резултат. Трябва да благодаря и на Бългийското председателство. Все пак да започна с една критика. Критика отправена към е, съвета по-конкретно. Съжалявам, че приложното поле е, покрива само маршрути над 250 км. за прага 250 км имаше подкрепа в държавите, сред държавите членки, но е много жалко, че съветът все по- повече пренебрегва правата на потребителите. При всички положения това е края на пътя, който трябва да изминем за защита на потребителите на всички видове е, транспорт, е, следващата крачка ще бъде вече една, един по-интегриран подход към правата на пътниците, за да се защитават тези права навсякъде по еднакъв начин. Разбира се, на хората с увреждания не може да се отказва превоз и да също така трябва да им се оказва помощ. Взети са мерки за компенсации е, при забавяния, е, както и помощ за пътници, които са закъсали някъде. Затова приветстваме компромиса. Той е компромис, е, вярно, но все пак е крачка напред. Компромис между нежеланието на съвета и нашите амбиции. Колегата Сависар, една минута eestlastel on vanasõna et kaua tehtud ka- Господин докладчик, естонците казват, че ако твърде много е, време се отдели на нещо, успехът е добър. Но, за съжаление, не можем да кажем същото за директивата за правата на пътниците. Процесът на помирителната процедура беше твърде дълъг, но се отдалечихме от принципите, на кои, зад които застава парламента. Сега има вярно основни права, но е, формулирането на разстояние 250 км изключва от разпоредбите три страни, а освен това още четири страни ще имат много малко превози, в които ще се прилагат тези права. А изключването на трансграничните линии не е обосновано. Естонското правителство, за съжаление, подкрепи тези условия, дори поиска по-дълго разстояние да бъде визирано. Но в края на кращата ние зад кого заставаме? Правата на потребителите или превозвачите, които предоставят услуги? Затова не разбирам защо трябва да се направи така, че една част от Европа да бъде изключена. Нека да ви припомня, че трябва да спазвате времето. Господин Брадбърн. Благодаря. Изцяло подкрепям това, че трябва да се защитават правата на пътниците и че трябва да се поддържа висок стандарт на услугите, но трябва също така да не забравяме за съразмерността и трябва да съпоставим ползите за потребителите с реалните разходи за сектор. Много често парламентът и комисията възприемат един твърде единообразен, универсален подход. Най- Важното е да се отчете тук разликата между разглеждани от нас сектори и други сектори. В сектора на автобусните сектори основните оператори са малки и средни предприятия. Затова приветствам въвеждането на правилото за 250 км и повече разстояние. Просто не е разумно да се налага допълнителни тежести върху превозвача на по-малки разстояния. И разбира се, подкрепям компромиса. Благодаря ви. Господин Хигин, за една минута. Благодаря, госпожа председател. Тази инициатива отлежава вече три години и забавенията идват повече от съвета, отколкото от парламента. Разбира се, че трябва да се борим за правата на пътниците, особено на онези съвреждания. Но първоначалното предложение, както каза господин Брадман, ако беше прието, щеше да има сериозни последици върху дейността на малките и средни предприятия, които работят в тази област и много от тях можеше да фалират. Така че компромисът е добър, има добър баланс между защитата на правата на пътниците и е, тези на операторите. И освен това не може да се поставят е, на едно и също равнище е, правата на пътниците в морския транспорт, е, в авиационния транспорт, в автобусния транспорт, железопътния транспорт, защото те са различни. Не могат да се събират в един законодателен дат, акт и за това благодаря на всички, които работиха, особено докладчика. Мисля, че беше постигнат успех за всички. Благодаря. Господин Власък, една минута. Важена пани председайци, дами и пан. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, миналото парламентът и съветът приеха разпоредби за правата на пътниците при железопътни превози. Логично е сега да приемем подобен регламент за автобусни превози. И всичко това е независим от факта, че хората в Европа предпочитат да пътуват с колите си и качеството на транспорта се подобрява. Ние трябва да зададем основни стандарти и предели, трябва да защитаваме уязвимите групи, но това, което няма да е добре, е да, да утежняваме живота на малките и средни предприятия, извършващи превози на кратки разстояния. Прекомерната регулация е ненужна тежест за превозвачите и това ще доведе до увеличаване на цените. Като бивш кмет, също се радвам за това, че беше изключен градския транспорт. Благодаря. Господин Итала, една минута. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които работиха за постигането на компромиса, особено на докладчика и господин Симпсън. Макар, че ние сме приели компромис, това е една крачка напред, особено от гледна точка на гражданите за забавяния, за изгубен багаж. Това са постижения. Много е важно за нашите граждани да знаят, че ние направихме максималното да приемам един закон, който защитава правата им. Разстоянието от 250 км, тази разпоредба не е най-добрата, както чухме тук, но да, според мен това е най-слабата брънка в законодателството и сигурно ще се върнем на тази тема по-късно. Но е, примерно лицата с е, увреждане, намалена подвижност сега имат права, което е добре. Смятам, че това са законите, които трябва да приемаме, за да гледат на нас е, гражданите с добро око. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че тази разпоредба успява да запълни някои пропуски, които имаше до сега, особено по отношение на хората с увреждания. Но все пак, що се отнася до прага от 250 км, не може да се подхожда еднакво към всички. Има различни поразместени страни и трябваше да има някаква гъвкавост, така че всички страни да могат да бъдат включени аз самият живея на 300 км от столицата на своята страна и има множество автобуси, които свързват мой избирателен район с столицата Дъблин. А, мрежата обаче ще бъде подложена на много а, тежки а, е, изисквания поради е, влизането в сила на този регламент, така че трябва да има предвид е, е, как можем да се придвижваме напред най-добре. Председателката, благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Имаше множество из искания за думата, е, така че само първите петима колеги ще могат да получат думата. Господин Козак има думата. Üdvözlöm Благодаря ви. Искам да поздравя докладчика. Хората с увреждания може би ще могат да използват тази услуга. Резултатът от продължителния процес на преговори е постигнат благодарение на настойчивостта на господин Канчан, който искаше да защити правата на пътници. За съжаление, съветът не прояви необходимото стратегическо мислене. Той пропусна да осъзнае, че ние живеем в едно общество, в което все повече са възрастните хора и ще има все повече хора с увреждания или с намалена подвижност. Трябва също така да осъзнаем, че всеки европейски гражданин в някакъв период от живота си може да бъде човек с увреждане или с намалена подвижност. Нека също така да осъзнаем, че процесът не е приключен. В много транспортни сектори вече са постигнати компромиси и сега е важно да има единна харта за правата на пътниците. Председателят, благодаря. Госпожа Синелова. Děkuji за slovo, vážený pane комисař. Благодаря. Господин комисар, колеги, Европейския парламент ще гласува този толкова важен компромис, който ще засили правата на пътниците в автомобилния транс... автобусния транспорт. Мисля, че е много важно, освен компенсации за забавяне или други инциденти, да се обърне внимание на хората с увреждане и намалена подвижност. За мен е изключително важно, че има клауза за предоставяне на подпомагане на допълнителни услуги в случай на инцидент. Това е изключително важно за хората, за лицата с увреждане и намалена подвижност. Компромис бе постигнат трудно, затова поздравявам всички, които работиха по процедурата. Разпоредбите ще направят необходимото всички пътници в транспорта да имат еднакви права. Не е изчерпателен, но е много важна стъпка напред. Благодаря. Сега госпожа Рис. Благодаря. Аз ще се въздържа от гласуването по това законодателство. Макар, че това е последната брънка от законодателството за правата, защото е недостатъчно амбициозен. Трябва именно изискването за 250 км, за да имаш защитата, е добре. Хората, които пътуват между Бруксел и Париж, сигурно ще бъдат защитени. Обаче хората, които са най-необлагодетелствани, те обикновено се придържат на къси, придвижват на къси разстояния. И е, те няма да могат да се възползват от е, всички предвидени компенсации. Тоест, отново разпоредбите не се отнасят за всички. Благодаря, господин Крамер. Es ist schön, dass wir jetzt Passagierrechte für alle благодаря. Много е добре, че има права за пътниците във всички видове транспорт, но също времено тези права не трябва да отвличат вниманието ни от факта, че трябва да се има предвид, че железниците са много по-екологично устойчиви. Изискванията за железопътния транспорт са много по-екологично строги. Освен това, железопътният транспорт се покрива схемата за търговия с емисии, докато автобусният транспорт не се покрива от тази схема. Така че ни трябва един структуриран подход. Трябва да се имат преди всички пътници не е справедливо някои да получават компенсация след забавена от 3 или 5 часа, а други да имат право на компенсация след забавена от само 1 час. Има а, разлика с изискванията за железниците в а, полза на автобусите. Не виждам защо го правим. Колегата Георги. Благодаря, госпожо председател. Поради сложните процедури за помирение, нещата се затрудниха, но в крайна сметка успяхме да постигнем компромис, който защитава правата на пътниците в, на, в автобусния транспорт. Въпреки, че има прак от 250 км, правата са подобрени. Най-важните постигнати права са при Забавена или отмяна на пътуване на автобус, като превозвачът трябва да плати като компенсация 50% от цената на билета или цялата цена на билета. Има обаче друг, има един проблем тук, а именно това, че държавите членки могат да отлагат прилагането с 4 и после още 4 години. Благодаря, комисарят има думата. Президент, благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите депутати за много полезните бележки. В момента пред нас е предизвикателството на изпълнението. Да защитим на практика правата на пътниците. И Разбира се, ще трябва също така да коригираме законодателството, но смятам, че е постигнат добър компромис и най-вероятно в бъдеще документът ще бъде прият. Въпрос на принцип е да имаме да въведем в такава голяма сфера, като автобусния превоз, принципите за защита на правата на пътниците. Може би те са скромни, може би те са резултат от компромис, но така ли, че това е добро. Начало надявам се, че ще гласувате за този регламент. Много ви благодаря, председателя. Благодаря ви. Сега представителят на съвета, заповядайте. Елнök asszony, biztos úr, jelentéstevő úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми депутати. Два коментара. Мисля, че дебата бе много интересен. Много интересни мнения бяха обменени. Какви са трудностите и проблемите? И най-ключовите моменти. Не мисля, че законодателният текст, който приемаме в момента е идеален. И според мен е, въпросът е дали той ще подобри положението след като влезе в сила. И отговора на този въпрос е безспорно да. Тоест хората, които ще пътуват в е, автобусния транспорт, ще имат повече права от преди макар е, тези права да не са разписани абсолютно ясно, но все пак текстът е резултат на компромис. И в този случай е, забелязах е, някои моменти, коментирани тук за пределните стойности. Тоест, възможно ли е да се осигури гарантирането на тези права, застрашаваме ли малките превозвачи. Разбира се, ние трябва да търсим да предоставим права на пътниците в автобусния транспорт, но не трябва да затрудняваме и превозвачите. И за това смятам, че текста е важна стъпка в напред, че законодателното предложение е добро най-малкото, защото сега е, лицата с увреждания ще имат права. Това е голям напредък. Нека да ви припомня, уважаеми депутати, че унгарското председателство иска да се засили Европейския съюз, да има по-добри права на отния гражданин. Т.е. гражданина е винаги в центъра на нашите усилия. Дебата по този законопроект е много полезен. Ние предоставяме в момента допълнителни права на гражданите. Благодаря ви за работата и се надявам, че текста ще бъде прият. Сега даваме думата на нашия докладчик отново, господин Канчан. А тут и колег... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха думата и в заключение искам да кажа, че la posizione del Consiglio. Questo tema е... Не е най-добрият вариант на текст, но е най-добрият възможен вариант на текст. Мисля, че темата е изключително важна. Тук говорим за транспорта и туризма, все области, е, попадащи под е, компетенциите на Комисията по транспорта трябва да намерим верния баланс между различните типове транспорт. Има малки и средни предприятия, които трябва да бъдат опазвани. Много бе казано по този въпрос. От друга страна, трябва да защитаваме правата на хората с ограничения в придвижването или пък по-възрастните или пък хората с увреждания или онези, които временно страдат от намаляване на подвижността. Така че се опитваме да намерим верния баланс и се надявам, че успяхме благодарение на помощта на всички. И както каза комисаря Калас, тук можем да говорим и за единен рамков регламент за всички видове транспорт, но все още нямаме достатъчно добри разпоредби, в тази област и трябва да се защитат правата на пътниците в нея. Разбира се, е, в дългосрочен план може да се мисли и е, за единни гишета е, за билети и за пътувания за всички видове транспорт. Благодаря много на Комисията по транспорта, на Бългийското председателство, на министър Георги, която е тук днес. Искам да благодаря на Комисията и на комисаря Калас за неговото конструктивно участие. Той винаги работи добре с нас. Искам да благодаря и на секретарията на парламента, който работи отлично, изключително професионално. И така показахме, че можем да вземаме важни решения в защита на гражданите. Благодаря. Благодаря. Приключваме дебата по темата. Гласуването ще е днес на обед.